Tienen... Подновяваме заседанието. Пред вас е протокола от вчерашното заседание. Ако искате да се изкажете във връзка с този протокол, можете да се изкажете. Ако не,